Познах да ви кажа, че има още една точка – обяснение на вота. Господин Поспишил. Uh, Pospíšil is absent. Uh, first speaker, Очевидно господин Поспешил не е тук. Давам думата на госпожа Палома Лопес Бермехо. Gracias, presidente. Юнкер се presentó a sí mismo como... Благодаря ви, господин председател. Юнкер заяви, че ще бъде председател на комисията и политик. Това обаче е странно изявление, защото комисията винаги е била и политически, и технократичен орган с Рефит, с Еврото, с всяка своя инициатива. Европейската комисия винаги се стреми към едно също нещо, а то е ограничаване на правата на гражданите и на демокрацията. И в този контекст не разбирам къде точно е новаторското в позицията на господин Юнкер. Единственото ново нещо, което той предлага е евентуалното въвеждане на минимална заплата. Дали обаче ще разполага с необходимите възможности да го стълни? В Гърция маските вече падат, пазара определя закона, а гражданите се превръщат в подчинени. Много е важно Европейски парламент да не подкрепи подобна политика. Благодаря господин Балцев. Благодаря, господин председател. работната програма на комисията. Нямаше как да я подкрепя, трябваше да гласувам против. Защото резолюцията не ни показва какво ще прави комисията с проблемите на Европейския съюз. Ответната реакция на комисията спрямо економическата криза е централизация. Тази стратегия отнема от правомощията на националните правителства и им пречи да възстановят бюджетния баланс. Тази бюджетна програма не дава надежда на държавите членки в периферията на Европейския съюз. Тази програма не иска да реши кризата с мигрантите, тя просто лекува симптомите. Работната програма е в пълна подкрепа на търговското споразумение с САЩ. Имам само една минута и няма как да навляза в подробности, но тази резолюция беше неприемлива. Андрейс Мамикинс. Една минута. колеги, економика не е Уважаеми колеги, Европейската економика не се развива, защото навлезе в стагнация. Ниско търсене, ниска инфлация, ниско равнище на инвестициите как да очакваме подновяване на търсенето, ако нивото на безработицата в Европа е високо, особено сред младите хора. Много от младите хора вече имат кредити и голяма част от доходите им отиват в банките, така че е, какво остава? Хиляди и хиляди европейци работят, но не печелят достатъчно. Тези хора не са сигурни дали ще могат да преживеят следващия ден. Те не могат да спестят нищо. В много сектори бяха съкратени работни места, няма никаква сигурност. Европейската комисия прие програма за подкрепа на новите работни места. Само това ще ви помогне да излезем от кризата и от економическата стагнация. Благодаря, господин Полчак. Аз съм рад. Благодаря ви, господин председател. С радост гласувах за програмата на Европейската комисия за 2016 година, тъй като по мое скромно мнение тя напълно отговаря на всички въпроси, които трябва да засяга. Било то економически, социални или свързани с околната среда. Радвам също така, че Европейската комисия си дава сметка какви са нейните задължения, особено в областите, където в момента има хуманитарна криза. Приветствам най-горещо тези нейни предложения. И също така подкрепям програмата, тъй като тя взема предвид климатичните или екологични беженци, които, са, които идват в Европа, защото техната собствена страна е била унищожена от суши и други природни бедствия. Ето защо подкрепям работната програма на Европейската комисия се надявам всички подготвителни дейности наистина да бъдат изпълнени, за да направим нещо и да се подготвим наистина за следващата криза. Благодаря ви. Трябва също